Okay, so, uh, welcome everybody. Добре дошли на всички. Стигнахме до точка номер 8. Годишния доклад на Европейската Централна банка за 2012 година. Имаме щастието, че заместник председателя на Европейската Централна банка Витор Констанцио е тук и ще процедураме по обичайния начин – 10 минути въведение от Витор, след това 5 минути за въпроси и отговори. Ще се опитаме максимален брой слотове да организираме. Благодаря, че дойдохте. Давам ви думата. Благодаря ви много, госпожо председател. Уважаеми депутати от Комисията по економически течни въпроси, за мен е огромно удоволствие, че съм отново сред вас, за да ви представя годишния доклад на Европейската Централна банка. Европейската Централна банка счита, че независимостта и трябва да е съпроводена с висока степен на отчетност и годишният ни доклад е, е един от основните е, инструменти, за да изпълним това си задължение. Най-напред е, ще направя кратък обзор на економическите и парични развития и след това ще се спра накратко на бъдещите институционни реформи, които имат отношение към стимулиране на растежа и постигането на напредък в реализирането на проекта за Банковия съюз. Миналата година вие бяхме изправени пред много сериозна среда в еврозоната, що се отнася до поричната политика. Кризата с държавния дълг постави под сериозен натиск финансовите пазари. Тази криза на доверието се отрази негативно върху заетостта и растежа и БВП падна с 0,6% миналата година. Знаете, че прогнозите за тази година предполагат допълнително намаляване на економическия растеж. В този контекст динамиката на предоставяне на заеми се промени. Имаше кратко стабилизиране до 3%, сега е 3,1%, последната цифра. Създаването на кредити обаче създаде намаляване на предоставянето на, на заеми за частния сектор. Инфлацията миналата година беше средно 2,5%, малко над нашето определение, но имаше сериозен шок в предлагането, което доведе до този резултат. От тогава инфлацията, както допускахме, бързо спадна и сега през марта е 1,7%. Управителният съвет е ангажиран с реализирането на мандата си. Дългосрочната инфлация е твърдо закотвена в съответствие с стабилността на цените. През миналата година бяха предприяти решителни мерки в подкрепа на прихвърляне на ниските лихвени проценти на реалната економика. Дългосрочните операции по рефинансирането бяха реализирани, за да се избегне вероят, евентуален недостиг на кредити с негативни последици за економиката. В средата на миналата година имаше неоснователни опасения, че ще има разпадане на еврото. Имаше влушаване на механизма за трансмисия. Това накара ЕЦБ да създаде е, една нова инициатива за пряка намеса на вторичния пазар. Всички детайли, свързани с тази пряка намеса, се оказаха е, гаранция срещу неоснователните е, опасения, свързани с дълга. Всъщност е, положението на финансовите пазари от тогава е доста положително. От 2010 доста от правителствата в еврозоната трябваше да започнат е, консолидация в фискалната си политика. Имаше значителен спад на дефицита е, от най-висшите им нива за еврозоната като цяло съотношението дълг БВП беше с 3% пункта по-нисък, отколкото дефицита, който беше отбелязан през 2009 година. Фискалната корекция беше особено силна в държави, където пазара беше поставен под натиска. Например, Гърция имаше подобрение близо с 14% от БВП между 2009 и 2012. Подобрението беше 5,7% пункта за Португалия, 4,3% за Ирландия, 3,9% за Испания и 3,6% за Италия. Усилията в миналото и сега за консолидация дават постепенно плодове. Економическите корекции, както вътрешни, така и външни, бяха съществени. Имаше а, обаче сериозен ефект върху безработицата. очакваме да се стабилизират съотношенията на дълга и да достигнат в последствие устойчиви нива. Усилията за консолидиране на публичните финанси, финанси трябва да бъдат предложени от структурни реформи за възстановяване на фискалната устойчивост, достъп до финансовите пазари и перспективи за бъдеща растеж. Структурните реформи, разбира се, трябва да са амбициозни, широко обхватни, да имат дългосрочен ефект. Те ще помогнат да се възстанови конкурентоспособността, да се подобри заетостта и да се създадат възможности за устойчив растеж и възстановяване на доверието. Струва си да отбележим, че някои от страните под натиск вече реализираха значителни реформи, които са отразени в конкурентоспособността им от 2009 насам, що се отнася до цената на труда на единица. Що се отнася до останалите страни от еврозоната имаше намаление на съотношението в страните с различни проценти намаленията, пости... най-значителните постижения бяха постигнати в някои от партньорите и извън еврозоната. От 1999 има значително намаляване на разходите за труд на единица. В сравнение с останалите страни от еврозоната, Гърция намали разходите си от 5,9, 2,4 от Португалия, 2,9 имаше увеличение за Испания, 1,6 за Ирландия. Тези подобрения в конкурентоспособността намериха отражение в намаляване на външните сметки на тези страни. Последните прогнози показват, че за 2013 всички тези страни ще имат външен излишък, с изключение на Гърция, с дефицит от 2% БВП, което е доста под предишните резултати. Усилията за корекции в страните, които извършват структурни промени, са положителни и допринасят за подобряването на условията на финансовите пазари. Пръщайки се назад към 2009 година, реформите на европейско ниво също предполагаха постигане на значителен напредък в създаването на структурите за една по-стабилна основа на економическия паричен съюз. Целта е да се гарантира стабилност и просперитет за цялата еврозона. Сега позволете ми да се спра накратко на банковия съюз. Последното споразумение, постигнато в триалога за единия надзорен механизъм с Европейския парламент, е много важна стъпка в това отношение. Изключително важно е за доброто функциониране на еврозоната и е важна стъпка напред в европейската интеграция. Ние очакваме да имаме конструктивни дискусии с Европейския парламент по споразумението, свързано с отчетността и прозрачността. Ние искаме да се постигне верния баланс между демократична отчетност, конфиденциалност, оперативна ефективност и а, запазване независимостта на ЕЦБ. Друг приоритет е създаването на единен механизъм за разрешаване на банкови кризи. Това е в допълнение на единия надзорен механизъм и за създаването на банковия съюз. Има три основни елемента на този един механизъм за разрешаване на кризи, поредица от инструменти, орган и фонд. Всъщност, ние се нуждаем от инструментариум, от правомощия и от компетенции, за да можем да разрешаваме проблемите на банки Директивата за преструктуриране и оздравяване на банките създава рамка за Европа, както и нужната рамка и инструменти. Трябва да се гарантира предсказуемост, да се защитят данакоплаците срещу прекомерна експозиция. Единият механизъм изисква силен орган, добра координация между националните органи не е достатъчна за трансграничните случаи на кризи. Тези органи за разрешаване на кризите трябва да могат да предприемат решаващи действия. Бейлаутс, бейл-инс, участието на частния сектор трябва да носи отговорност за рисковите решения, които взема. Освен това, печалбите трябва да се използват и за покриване на загуби. Стратегията за разрешаване на кризи трябва да отчита всички фактори, финансовата стабилност, ефекта върху реалната економика, принципа за най-малкия разход за дънакоплаците. Органите трябва да гарантират, че кредиторите и кредиторите е, и собствениците трябва да покриват е, загубите и едва в крайен случай трябва да се е, прибягва до гаранции, които се плащат от частния сектор или чрез експост такси или чрез междинни институции, като мостови банки, или други а, добри а, активи, които са резултат от преструктурирането. Напредъка в създаването на банковия съюз е изключително важен сегашната среда на нисък економически растеж. Част от проблема е свързан с положението в банковия сектор. Недостатъч капитал, делевериджинг и непоемане на риск. Има задържане на кредити, въпреки че не е възможно да се премахнат ограниченията на предлагането, но има относителен спад на заемите за економиката. Необходимо е да се оздравят балансите, да се види как е отражението върху възможностите на банките да предоставят заеми. Ето защо толкова е важна дейността на, в рамките на единият механизъм за възстановяване на доверието, създаването на единия надзорен механизъм, рекапитализирането на банките, създаването на единен механизъм за оздравяване на банките ще позволи да се разделят банките от държавата, да се възстанови доверието на пазарите, и това трябва да е приоритет за създаването на подобрени перспективи за растеж. Ето защо е изключително важно в този момент да стане това. Економическия растеж в Европа е наложителен, за да се приключи с преструктурирането и ребалансирането на економиката. Изключително важно е да се запазят темповете при реализирането на структурни реформи на национално ниво, и за създаването на силен економически и паричен съюз чрез институционални реформи на европейско ниво. Надявам се, че активната и положителна роля на Европейският парламент в този процес ще продължи да води до вземането на успешни решения. Председателката, благодаря ви. Сега преминаваме към въпроси и отговори в новия формат. 5 минути за всеки слот. Аз имам списък, който ми е представен политическите групи. Докладчиците, докладчиците в сянка ще присъстват в обичайния ред, но и, има и други, които са включени в списъците. За това. Първо ще дам думата за 4 минути на първия колега, но ще помоля останалите да внимават с времето. Първия въпрос ще бъде зададен от Илгипо, Илгико от НП. Докладчик в сянка от името на НП по доклада на ЕЦБ за 2012. Благодаря. Благодаря, че подготвихте този доклад толкова рано. Сега имаме повече време за дискусии. Ще го, проуч... ще го проуча внимателно. Радвам се, че Европейската Централна банка продължава с активният си подход тази година. Точно това е необходимо, за да можем да управляваме добре настоящата криза. Радваме също така това, че новите задачи на банката се оптимизират. Имахме известни безпокойства за кредитите, и за това, че не се отпускат кредити към дружества в темп, какъвто е необходим в отделните държави членки. Предоставянето на кредитите всъщност не подпомага растежа на економиката така както трябва. Имаме държавни облигации с много високи лихви, и затова Европейската Централна банка понякога се е налагало да се намесва, за да а, облегчи условията. Имам два въпроса. Господин Барозо каза нещо сходно на казаното от мен. На едно заседание той каза, че има правителства, които не са достатъчно убедени, че трябва да свият бюджетите си и задлъжнялостта си и затова имаме проблеми. То, тази деликатна ситуация ще продължава да е факт, докато не стигнем до сърцевината до проблемите. Така че трябва да видим каква е причината за тази криза. Още нещо. ...64 милиона евро имаше 2001 година. 1166 милиона фонд. Оправдан ли е, е, е оправдана ли е така висока ставка? Това ще успокои ли пазарите или не? О, остават ви на две минути. I hope it will be uh, uh, enough. Um, I understand the... Разбирам какво имате предвид, задавайки този въпрос? Както казахте, миналата година активно се опитвахме да създадем условия за банковия сектор, който да може по-хомогенно да прилага нашата политика във всички държави членки. Паричната политика точно с това трябва да се занимава. Механизмите за предаване трябва да бъдат максимално хомогенни, взимайки предвид кредитния риск, който съществува в различните части на еврозоната, без да се отива отвъд и над него. Страхове и така нататък. Постигнахме успех – създавайки в реално време парични транзакции. В началото на август бяха въведени тези парични транзакции в реално време. В началото на септември вече станаха факт, но още от момента на тяхното обявяване, на 29 юли, в речта на председателя на банката Драги, след това решението на управителния борт на 5 август, това оказва огромно въздействие върху лихвените проценти еврозоната. И по-специално в държави, където имаше голям натиск, имаше огромно намаляване на доходността на а, държавните облигации, което се превежда в банкови разходи и ликви в економиката. Е, нещата не са свършили. Механизма за предаване продължава да не работи идеално, работим, мислим какво повече може да се направи за предаването нататък на паричната политика. Браво! Отличен дебют! Браво! S&D Джани Пителла, Джани Пител от името на социалистите и демократите, който е всъщност и докладчик. Благодаря, госпожо председател. Искам и аз да благодаря на заместник председателя на Европейската централна банка за това, че е днес тук сред нас. Е, трябва да ви кажа, обаче, че съм е, доста потресен, защото годишният е, доклад получихме, както се казва, ето сега. Ще го прочетем, разбира се, но мисля, че метода трябваше да бъде малко по-различен защото можехме по-добре да се изправим пред вас и да ви задаваме въпроси, ако бяхме прочели предварително. Аз самия като докладчик в тази комисия щях да мога тогава по-добре да, да разговарям с вас, ако го бях прочел. За съжаление обаче, не знам по какви причини, някаква тайна, конфиденциалност, сега, днес ни се дава. Темата за прозрачността, според мен, все още е наболяла тема, що се отнася до ЕЦБ. La mia domanda verte sulla, ehm, sulla gran... А, искам да задам а, въпрос по проблематиката, свързана с а, економическата и социална криза. Преди два дни господин Барозо, председател на Европейската комисия, който винаги от край време подкрепя свиването на бюджетите, економиите, изведнъж се усети, че тези политики, които се прилагат в Европа, са не а, устойчиви. Аз се радвам. Обърна, си, обърна се по пътя към Дамаск и тръгна в обратна посока. Малко късно, но хубаво. Обърна пътя. ЕЦБ реши да приеме ОМП, една програма и достъпа до тази програма е свързан с много ясни условия, които карат държавите членки да се отказват и защо дори да задават въпроси по този въпрос. Това, което се случи последните седмици, да е възможност в Южна Европа да се рефинансират държавните а, дългове, защото има добри а, лихвени проценти. В едните месеци може да се дигне доходността на държавните облигации. Не смятате ли, че не е нужно да се смекчат тези условия, които се налагат, особено що се отнася до бюджетната политика, които са необходими за достъп до тази програма ОМД? Смятам, че трябва да се разкъса връзката а, до тази програма с политиките за сиване на бюджетите. Има вътрешна криза и не разбирам как ЕЦБ а, не вижда това. Well, there are several aspects to your, uh, това, което казвате, uh има няколко аспекта. Е националното измерение е първото. И това искате да кажете и в последната част на изказването си. То е свързано general conditions of uh, uh, growth and... То е свързано с растежа и с търсенето. След това питахте какво мисли ЕЦБ за тези общи условия. Струва си да споменем, че няма обща европейска политика, свързана с макроекономическите условия в краткосрочен план. Няма обща фискална политика в учредителните договори, това не е предвидено. Така че няма задължителна координация на фискалните политики. Имаме пак за стабилност, който налага определени ограничения на различни процеси, но няма обща координация на тази политика. Пречната политика, отново по учредителните договори, е с приоритет е, стабилност на цените, в средносрочен план. Така че дискусии за политически микс в краткосрочен план в еврозоната а, е, няма. Това идва от а, е, договорите и друго законодателство. Ние трябва да спазваме това законодателство. Не, не сме го а, написали ние. Така че исках да, да спомена това пред вас. Започнаха проблеми в дестина държави и част от тях вече нямаха достъп до държавите. Е, извинете, до пазарите. Така че програмите се зародиха в този контекст. И това не бива да бъде забравено. След това искахме да насочим държавите да излязат на пазара при по-добри условия много усилия се положиха в тази посока. Големи корекции трябваше да се направят от тези държави, те вече ги направиха. Това е изключително важно. Различни са ситуациите в различните държави членки. И ако погледнете дебата по тези въпроси, който тече в международен план, пък и в Европа, ще видите, че всички учени, анализатори, играчи на пазара правят разлика между държавите, които биха могли да имат марш за маневриране и държави, които се намират в такова положение, че всички очакват те да продължават да консолидират публичните си финанси. Може да се дебатира скоростта, с която това се случва, но посоката е ясна. Благодаря. Сега минаваме към Силви Голари, Алди. Je voulais juste vous... Je rentrerai pas dans la... Няма да говоря за строгите економии и прочее, които винаги се споменават. Ние имаме един валута, когато имаме лихвени проценти, вече нямаме такава. Какво се казва на собствениците, управителите на фирми относно предлагането и търсенето? Разбира се, въпросът е свързан с онова, което определя лихвените проценти в една економика, в една страна. И именно, както винаги се получава, това би, бива повлияно от лихвените проценти, които може да бъдат поддържани на пазара в тази държава. Публичният дълг се явява един измерител, след което се изчисляват разликите спрямо кредитния риск за различните длъжници. И фирмите, дружествата и банките плащат малко повече от държавата. От 2010 година насам кризата се преобрази в нещо друго, което се тълкува от пазара и се превърна в криза на държавния дълг и цената на този държавен дълг скочи в различните държави, което пък от своя страна засегна и останалата част от економиката и лихвените проценти там. Това, което ние се опитваме тук да коригираме, да снижим, е именно а, нещото, което е част от паричната политика. Ние не го третираме като различно явление. Ние носим отговорност за определене на паричната политика на еврозоната и тази трансмисия всъщност е увредена не само заради банките, а защото в средата на всичко това стои кризата с държавния дълг, който осложнява темата. Централната банка може да осигури ликвидност, нещо, което тя е направила в значителни размери, но тя не може да принуждава банките да отпускат кредити и току-що беше публикувано днес едно проучване, то доказва, че няма търсене на кредити. Много е трудно да разединим тези два въпроса, да ги обособим. Не можем да задължаваме банките да отпускат кредити. Имаме сега много ниски лихвени проценти и при повъведената ликвидност и всъщност – дори да бъдат обединени кредитите за МСП и да бъдат приети като обезпечение и да имаме ликвидност при ниски лихвени ставки, дори при това положение оценката на кредитния риск е такава, че дружествата не използват тази възможност в степента, която ние очаквахме, че това ще стане. Между другото, нещата отиват отвъд в изгодните условия, да речем. Нещо, което в Обединеното кралство са направили по програмите за кредитиране. Ние предлагаме много ниски е, лихвени е, ставки за малки по размер кредити. Трудно е да се очаква Централната банка да направи е, недостижимото. Все още обмисляме възможността, ако разбира се това е уместно, да предлагаме различни други изгодни условия, но а, не можем да очакваме тази програма, като програмата за кредитиране в Обединеното кралство, да постигне по-голям ефект. Въпросите, които задавате, са съвсем на място. И а, ако позволите, сега ще използвам половината минута, която ми остава, да отговоря на първия въпрос на господин Питела за раз разпространението на доклада. Бях останал с впечатление, че е разпространен още от вчера и сте имали поне 24 часа да се запознаете с него. Мога само да ви обещая да отстраним този пропуск в бъдеще. Бях останал с погрешно впечатление. Благодаря. Имаше ембарго върху доклада, казва председателят пише, че може да бъде публикуван от 3 часа след обед на 24 април. Така че ако може да ни изпращате предварително екземпляри, би било добре. Екаре има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да премина към трета глава в този доклад. В раздел 5 е, става дума за надзорната система по плащанията. И според изискването на g 20 очевидно има много по-строги изискване за това и всъщност ставаме свидетели на това, че ще има една много по-голяма концентрация на рисковете. Смятам, че трябва да се подготвим за най-лошите сценарии да е, бъдат осъществени и трябва да има е, същата е, правова рамка за възстановяване и оздравяване сега искам да мина на обсъжданията за банките, за възстановяването и за оздравяването, за обособяването по линия на единния механизъм за надзор. ЕЦБ мисля, че споделя мнението, че а, структуроопределящите а, субекти а, не бива да бъдат използвани като резервен вариант, а, а системата за преразпределяне на загубите а, между субекти, които не са а, регистрирали загуби, е друг един въпрос. И дали ЕЦБ смята, че трябва да наблюдава експозицията на риска в глобален аспект и накрая ЕЦБ смята ли, че може да играе по-голяма роля по наблюдението на трансграничните операции, включително ценни книжа, като имаме предвид изискването за управлението на обезпеченията. Благодаря ви много за този въпрос, който е много важен. Тест, той е важен не само за ЕЦБ, но и на международната финансова общност и регулаторните органи. Този въпрос се обсъжда по линия на съвета за финансова стабилност, и по линия на АЙОСКО организа... за а, професионалните пенсии. И всъщност ние извличаме основно информация за това от а, всички тези усилия, като целта е да бъдат въведени едни по-добри международни принципи за устоите на пазарната инфраструктура, както и е в случая с банките, ще се обсъжда въпроса за преразпределянето на рисковете, като се ограничава участието на публичните средства в целия този процес. Ние също участваме в тези международни разговори и подкрепяме застъпения подход. Всичко това няма пряко отношение към единия механизъм за надзор. Защото този механизъм обхваща само банките. Той не може и по същество не би трябвало да се занимава с пазарната инфраструктура. Но преди това да се случи, ЕЦБ като централна банка има известни законово определени задължения да надзирава пазарната инфраструктура и въпреки, че по-преките и задължения е, по отношение на различните видове финансови дружества могат да бъдат включени и ние като Централна банка осъществяваме подобни надзорни функции, но това означава, че на, при надзора на банките ще следим много внимателно а, излагането на рискове, тяхната рискова експозиция, но не и по отношение на пряката връзка с CCP. Благодаря за вашето посещение, господин Констанцио. Благодаря за вашето изказване. с благодарност и слушах това, което казахте, какви да бъдат следващите стъпки за създаването на Банков съюз. Не можем да изчакваме следващите стъпки, нито създаването на европейски орган за разрешаване на банкови кризи, нито европейски фонд за целта или гарантирането на депозитите. Очаквам преговорите за финализиране на споразумението по единия надзорен механизъм между парламента, държавите членки и, разбира се, Европейската централна банка. Зная, че има различие между надзора и паричната политика. Вие сте отговорни пред нас и в двете области, но ние по-внимателно следим надзорнията част. Опита, който имаме с отчетността по паричната политика, се отнася и за прозрачността. Не може да има отчетност без прозрачност. И имам два кратки теста за вас. За вас. В неодавна приятия годишен доклад на ЕЦБ, Европейския парламент поиска от ЕЦБ да подобри прозрачността на кредитните линии за спешна помощ за ликвидност, за да предостави допълнителна информация за това какъв е размера на тези средства и какви са условията свързани с тях. На второ място виждаме, че все още има нетъргуеми инструменти, които са до 40% и те се използват като обезпечение. ЕЦБ ще предостави ли информация, кои централни банки са приели подобни а, книжа? През последните три години ние искаме като Европейски парламент информация по тези въпроси безуспешно до сега. За това можете ли да отговорите на тези въпроси? Може би не веднага, но в бъдеще повече информация в тези области би засилила доверието помежду ни. Благодаря ви за поставените въпроси. Годишният доклад бе съпътстван а, с едно писмо от а, председателя Драги до председателя на Европейския парламент, в а, което се коментират всички въпроси, които бяха поставени в а, доклада на Европейския парламент за миналогодишния доклад на ЕЦБ. това писмо предоставя някои разяснения. Що се отнася до спешната ликвидна помощ, от 20 април на 2012 година Евросистемата хармонизира предоставената информация за националните кредитни институции. Общите данни развити по централна ни банки, са на лице. Това не беше така и тази промяна настъпи миналата година. Предоставянето на а, спешна ликвидна а, а, спешни ликви... заеми за ликвидност на определени институции трябва да продължи да се ползва и в бъдеще с известна степен на конфиденциалност, тъй като това е крайна мярка, предоставя се и на платежоспособни банки, които не разполагат в момента с достатъчно обезпечение, за да получат нужната им ликвидност. Тогава те получават тази спешна ликвидност. Банката е е поставена под някакъв натиск. За това тази временна помощ за ликвидност е обект на конфиденциалност. Сега обаче има разбивка за предоставена такава ликвидна помощ по отделни централни банки. Тази помощ намалява значително напоследък, тъй като големите суми, които бяха достигнати на определен етап, бяха свързани с положението на гръцките банки. След това имаше нови проблеми, сега обаче те са рекапитализирани и имат достъп до обичайните операции. това значително беше намалян, намалена спешната помощ за ликвидност. Нещо, което беше прието от централните банки, както и от нас по-рано преди а, кризата. когато цените книжа имаха пазарна цена. Кризата обаче а, засегна това. Сега няма такива пазарни цени и ние вече не приемаме такива ABSs. Цените им се определят а, с участието на няколко централни банки, които правят разчети за това каква е добрата, разумната цена за тези книжа но намаляването на цените показва, че трябва да се осигурят допълнителни обезпечения от банките, които преди нямаха тази възможност. Системата за управление на риска включваше цялата, цялото обезпечение, което получавахме чрез системата на Haircuts – Ние искахме да се отчете риска, който поемаме, приемайки такъв, такова обезпечение, без да дискриминираме или да привилегироваме някои видове обезпечения в сравнение с други. Това е част от нашата система за управление на риска. Сега вече наруших правилото за изказване. Следващия въпрос е от името на ГУЕ. Мариса. Благодаря, госпожо председател. Приветствам Витор Констанцио като наш гост и искам да поставя един въпрос, за печалбите на ЕЦБ, които значително нараснаха миналата година. Знаем, че ЕЦБ има повече от 2,6 милиарда. Не считате ли за неморално, че ЕЦБ реализира такива печалби в една доста сложна обстановка за някои страни, които преживяват много трудни времена, докато ЕЦБ получава тези огромни печалби. Мислите ли за преразпределение? Защото това не съответства на риториката за солиарност, която чуваме. Мога ли да отговоря на английски? Благодаря за поставения въпрос. Тук не става дума за въпроси, свързани с морала. Това е автоматичен резултат от факта, че през 2010 започнахме реализирането на програма, която, знаете, не беше толкова спокойна. Решението не беше толкова лесно и, и продължава да е спорно в някои среди. Но ние искахме да се помогне предвид на положението, което възникна внезапно през май 2010 година. Говорейки, мислейки още тогава за политиката ни за а, трансмисия и а, започване на изкупуване пряко на държавни ценни е, книжа. С това бяха свържени лихви. Това, което се внасяше от страните е, е, е купона по тези облигации, а не доходността по тях. Това, което получаваме от емитента, е доста по-нисък процент от този, който е пазарният лихвен процент. Това отговаря на вашия отговор, така че ние не се възползваме от кризата или от стреса, или от пазарните условия в някои от тези страни, които изпитват проблеми с държавния си дълг. Освен това, ние казахме, при какви условия една страна, конкретно Гърция, когато държавите членки, например, решиха, че ще дадат на Гърция обратно печалбите, които реализират техните централни банки по, с СМП, е, Ние казахме, че от страна на ЕЦБ също сме готови нашата част от печалбата също да се разпредели по този начин. Но въпросът е, че ние не можем да разпределяме пряко тези приходи или печалби за страните, тъй като това би противоречало на договора. Това би било парично финансиране, и ще противоречи на член 123 от договора. Държавите могат да правят каквото се искат с печалбите от централните банки, включително ЕЦБ, но ЕЦБ и всяка национална банка не могат да направят това, тъй като ще бъде нарушение на договора. Това е един друг елемент, който обяснява въпроса, който вие поставихте. Що се отнася до нашето желание, нашето отношение. По отношение на Гърция ние ясно го заявихме, както и в останалите случаи, че държавите членки решават да направят същото и по отношение на други държави. Сега от името на НП Георгия Фейл има думата. Благодаря. Искам да ви поздравя, господин заместник председател на ЕЦБ, с добре дошъл. Радвам се, че има възможност днес да водим тази дискусия с вас. Джани Петел постави един важен въпрос. Може би се изтрува да наблегне малко на него. Има държави, които извършват преструктуриране на своите економики. Има други държави, които изкупуват държавен дълг. Знаете за държави, които предоговарят държавния си дълг, като Португалия, водещи до положителни резултати. Вие казахте, че посоката, курсът е ясен, Въпросът опира до темповете на реформите и до темповете на преструктурирането, които понякога водят до повече забавене, тъй като някои от държавите се нуждаят от повече време в контекста, в който се намира еврозоната и проблемите, пред които са изправени държавите членки, търговските дисбаланси, проблемите с износа и прочие. Дали става дума за а, темповете, някои са по-бързи от други или не. И ако тези, е, които извършват а, промените по-бързо, не трябва ли да бъдат поощрени по някакъв начин? Да, благодаря ви за въпросите. Основното, което ни притеснява е, че държавата трябва да даде такава устойчивост, и да създаде такива условия, че да има нормален достъп до пазарите и да се самофинансира. Сега въпроса за държавите, които спазват програмите. Точно това се случи. И при Португалия, и при Испания. Която няма цялостна програма, има само програма за банките. Така или иначе, тя пак попада под процедурата за свръхдефицит. И в двата случая бяха ревизирани целите, като бяха завишени показателите, бе дадено малко повече време. Така че не говорим теоретично, говорим е, за неща, които са се случили дори в Португалия съвсем скоро. Целта за тази година бе увеличена с 1% пункт и бе дадена още една година на страната, за да приключи с корекциите. Ето това се случи. И това се случваше Винаги може да се говори дали по-бързо или по-бавно може да се случва нещо, но е важно да се гарантира устойчивост в очите на пазарите. Това не се поставя под въпрос, защото само така може да се подобрят условията за достъп на пазара и по този начин да се създадат по-добри условия за по-нататъчен растеж. Uh, e Благодаря. Пак е НЕП. Не. Uh, набързо само. Sr. Presidente, então, mais direta, é perfeitamente. можем ли да предвидим в близко бъдеще държавите, които са изпълнили поетите си задължения, ще, спрямо тях ще има обличаване на изискванията. Що се отнася до Португалия, наистина това беше съвсем скоро. Тези корекции бяха одобрени скоро. Трябва да подчертая, че решението на Европейската комисия, тя има компетентност да взема такива решения, а не ЕЦБ. Европейската централна банка е просто като лице за връзка с комисията, но компетентността е на комисията. Uh, uh Благодаря. Гунар. Благодаря. говорим за съкрещенията на бюджетите, съкрещения, извинете, консолидацията на бюджетите. Такива са правилата ни. Е, искам от ваша гледна точка да кажете няколко думи за това, как е, ще се развият лихвените проценти, достъпа до финансовите пазари, как ще се развие ако увеличим дефицитите и увеличим разходите. Изглежда като решение да се плаща повече, да се инвестира повече. Но вие сте човека, който може да кажете няколко думи и е- кажете какво всъщност ще се случи, ако постъпим така. Няма значение дали комисията ще се ядоса или не. Разбира се, това също е важно. Нека да говорим за реалността и възможността да защитим просперитета и инвестициите, защото това е основното. Те не зависят от правилата, зависят от това, което се случва в реалния свят. Напълно сте прав в контекста, който обрисувахте за своя въпрос. Целта е да създадем условия държавите, които имат проблеми, те могат да дадат някакви гаранции на пазарите и да имат достъп до тези пазари. Ако не го направят, ако някои държави сега решат да прекратят усилията, които до момента са положили, или да тръгнат в обратна посока на усилията, които са положили, биха могли да се изправят пред още по-високи лихви и положението да се влуши. Трудно може да се прецени този баланс. Ако трябва да цитирам главния економист на МВФ, трябва да кажа, че е трудно да се предвидят реакциите на пазарите винаги, защото понякога пазарите действат шизофренично – или реагират на дефицита, на задлъжнялостта или на, или на е, възможностите за растеж на страната и се месят от един фактор на другия, без е, да ни дават сигнали, кога ще го направят и защо. Основното, крайна сметка, е пътя към устойчивост – и пазарите ще благоприятстват държавите, които се държ... предвиждат в правилната посока, като намаляват лихвените проценти, които залагат. Както казах в самото начало, факт е, че някои от държавите в криза правят големи усилия за корекции, е част, разбира се, част от обяснението, защо доходността и спредовете намаляват. Ако не го бяха направили, мерките нямаше да са достатъчни за намаляването на ликвените проценти, което сега е факт. Това е много важно да бъде подчертано, особено под доходността. Испания и Италия наскоро като част от тези програми се справят по-добре с дълга си. Както знаете, обещахме с а, окончателните сделки да сложим край. Това е истински край. Дори да го ползваме за първи път, но на това може да си има доверие. След това тези държави е, напрегнаха и по, по корекциите, които направиха. Госпожо през председател, трудно да се правят прогнози, особено бъдещето. Like to, to say, Няма ли да е по-вероятно държавите, които имат високи лихвени проценти, така казахте? Пазарите могат да реагират временно, бързо, за, на някакъв растеж, на някакво по-светло бъдеще, но тенденцията при тях е да се вглеждат в устойчивостта на задлъжнялостта на съответната държава и това дали държавата се движи в правилната посока за постигане на тази устойчивост. Благодари, Елиса Ферейра. Вице-президент, por estar entre nós Благодаря, господин заместник председател на ЕЦБ, за вашето посещение. Приветствам решението на ЕЦБ, взето миналата година, но това не е достатъчно. Мисля, че трябва максимално бързо да бъде създаден банковия съюз. Вие споменахте името Оливия Бланшар, Кристин Легар от МВФ. Те също говориха за предимствата от бюджетните економии. Но започва да се говори, че тези мерки на ограничаване на разходите имат своите граници. Считате ли, че са постигнати добри резултати? Отчитате ли това, което се споделя от другите институции. Що се отнася до тройката, считате ли, че ще има развитие там? Ние изслушахме казаното от Кристин Легар, е, чухме декларациите на комисията, тези направени от ЕЦБ. Искам да разбера как е, всичко е, това ще бъде осъществено. Извършва се преоценка на водената политика, но оставам с впечатлението, че на преден плат излиза и въпроса за тройката и механизма, който се прилага, който показа, че има своите ограничения. Искам също да разбера относно дълга на държавите, какви ще бъдат разходите. Испанският министр каза, че заемите на Испания ще бъдат върнати в рамките на 10 години при лихва по-ниска от 1%. Аз поставих същият въпрос и пред Европейската комисия и получих отговор на 15 април, че финансирането чрез механизма за стабилност че се използва този механизъм и че ще бъдат разгледани най-добрите възможности за Португалия, що се отнася до връщането на дълга и. въпроса за финансовата стабилност е важен. Ние знаем каква е ролята на тройката, познаваме нейните декларации, но има някои по-чувствителни аспекти. Смятате uh, проучване по какъв начин ще се извърши преразглеждането на дълга? Не съм запознат с тези аспекти, нито за аспекта ни, за Испания, нито за Португалия в а, тази насока. Най-вероятно разбирате, човек не може да знае всичко. Разбира се, че ще го направя, но не мога сега да ви дам точен отговор. По първия въпрос, нещата, които вече обсъдихме, не можем да правим такива обобщения, каквито вие имплицитно направихте. На мен не ми е съвсем ясно Дали това, което казахте за МВФ е точно така? Казахте, че МВФ е, е променил позицията си на 180 градуса. Не е така. Можете да прочетете в а, документа, публикуван от МВФ, където се прави преглед на развитието на световната економика, че трябва да продължи фискалната консолидация в Европейския съюз. Няма промяна в тази позиция. Ако мислите за тези държави, за които това се отнася, и МФФ не е променила позицията си сега по държави, които нямат достъп до пазара, нямат програми. Те са в позиция, в която МВФ казва, че те трябва да продължат да създават условията за дългосрочна устойчивост на своята задлъжнялост. Сега в международен план, пък и в МВФ, дебатите бяха повече свързани с въпроса за калибрирането на програмите заради мултипликаторите. Но това е съвсем различен въпрос от този, който повдигнахте. Става дума за точното преценяване, точната настройка и реалистичните програми, реалистичните цели – и разпознаването на грешки, ако има такива. Не е това въпроса. Но това не е естеството на политиките, които препоръчва МВФ за тези държави. Това можете да го прочетете в този документ за развитието на економиката. Това се отнася и до други държави, които МВФ посочва като държави, които имат марш за маневриране и биха могли да имат малко по-различни политики, но това не включва европейските държави и програмите. Um, thank you, uh, now. Благодаря. Е, НПГ Мечо. Професор Карл Уилям, професор в Дъблин, от време на време казва, че програмата за стимулиране с еврооблигация е изпълнима, ефективна. Проблема с изпълнимостта обаче е политически. И всъщност недостига, който пречи на растежа, до голяма степен се дължи на нежеланието ни да използваме наличната политика, за да си разрешим проблемите. Съвсем наскоро Джордж Сорос в една реч каза, и тук цитата е твърде дълъг, но еврооблигациите са задължение на някога държави членки и страните, които се придържат към финансовото споразумение, Мога цялата държавна задлъжнялост да я използват и положителният резултат би бил едно чудо. Банките ще получат ласък напред и задлъжнялите страни е, ще трябва да платят по-ниска цена предвид на личните акции. Е, за Италия това означава, че там ще има излишък и всъщност могат да използват тези финансови стимули за постигане растеж на економиката и повечето от непродолимите проблеми биха изчезнали. Това, което се а, налага да има конкурентоспособност и отделните страни обаче ще се нуждаят от преструктуриране, но структурните недостатъци на еврото ще бъдат преодоляни и ще надживеем този кошмар. Това според вас глупости ли, си, ли са? Въпросът е да бъдеш или да не бъдеш. Дали това е само един списък с пожелания? Както вече споменахте, цитатите на економисти и господин Сорос сигурно ще се съгласи тук с мен, Очертава, че проблема е политически, така че не аз съм човека, който трябва да обсъжда темата. Естествено, това би било едно чудо, както казва господин Сорос. Никой не знае дали чудото може да се случи. Трудно е да се предсказват точните последици, ако става дума за истинско чудо. И що се отнася до намесите, обаче господин Сорос също казва, че дори тези инициативи да бъдат предприяти – държавите ще трябва да продължат с преструктурирането и други мерки. Така че той не споменава само един елемент. Както знаете, разбира се, от доста време се обсъждат тези въпроси и ние нямаме становище по въпроса, тъй като то е този въпрос е деликатен от политическа гледна точка и президента на банката и колегите от съвета смятат, че едно обсъждане може да има само в дългосрочен план, когато имаме истински съюз на фиска и тогава могат да се предвидят дългосрочните цели, нещо обсъждано по време на срещата на високо равнище миналата година, но това си остава една далечна перспектива. Госпожо председател, мога ли да използвам останалите ми 5 минути? Аз разбирам, че не можете да допълнете нищо друго, но на, 5, но на страница 94-та страница се говори за банкнотата от 1000 долара на канадското правителство, която се използва от престъпници. В Обединеното кралство имаме банкнота от 50 е, лири, имаме и банкнота от 500 евро, но 284 милиарда евро с, с такива купюри. Това са 32% от нашата валута. Защо? Вие носите ли банкнота с 500 евро в джоба си? Не знам тук колегата дали носи такава банкнота и въобще дали някой тук има такава банкнота. Кой ги използва тези банкноти? В Великобритания в момента биват изтеглени от обращения тези купюри, тъй като службата за борба с криминалните престъпления твърди, че тези е, купюри се използват само от престъпните среди. Имате ли отговор? Опасявам се, че не мога да ви дам задоволителен отговор на този въпрос, защото не мога да кажа каква е била моята позиция, когато бях управител на Португалската централна банка и е, какво мнение съм застъпвал тогава. Така че Струва си да се обсъди темата. Това мога да кажа. Както вие сам споменахте, тази банкнота не се ползва често от хората и следователно, очевидно, няма потребности за нея от платеж... в платежните системи. И така не се очудвайте, ако това се появи в доклад от парламента, Давам думата на групата на социалистите. Благодаря. Имам три въпроса. Централната банка прави усилия за прозрачност относно изкупуването на а, акции. Знаем, че част от печалбите, които са реализирани от гръцкия дълг, португалския, испанския, ирландския дълг се връща в централните банки на съответните държави, които ги предоставят на правителството. Каква е частта, която се предоставя на централните банки, която ще може да се предоставя на националните правителства? Втори ми въпрос. Когато гледаме каква е разносметката, виждаме, че целият гръцки дълг не се държи в Централната банка. Е, Европейската Централна банка. Има други централни банки. Например, в Бундесбанка има такива. Даже много повече, отколкото тези, които са в Европейската Централна банка. как става разпределенето на тези а, кредити на централните банки. Централната банка а, взема акции, които в даден момент се считат а, а, за недоходоносни. И няма ли опасност е, в един момент да се превърне в е, лоша банка? Благодаря ви за поставените въпроси. По първите, които са свързани с е, приходите, които се реализират от намесата на вторичния пазар, Единствено в Гърция стана такова връщане на средства. За другите държави все още не се е осъществило, само в Гърция. Това е във връзка с програмата, която беше подписана с Гърция. Но а, централните банки не могат а, пряко да предоставят а, пари на държавите, и не могат също да обещават в абсолютно изражение, че всяка година ще разполагат с печалбите, които ще им позволят да предоставят на държавите обещаната част от приходите в облигации по програмата за пазарите на ценни книжа. Това означава, че има ангажираност от страна на държавата да се предоставя всяка година част от сумата. Това е част от преговорите и ние нямаме нищо общо с това решение. Нормално е и можем да очакваме, като се базираме на опита от миналото, че централните банки ще разполагат с достатъчно печалби, за да могат да покрият обещанията, направени от правителствата но ако централните банки, ЕЦБ или националните централни банки не могат да се ангажират с предоставянето на парите, ако нямат тези реализирани печалби дадена година. Ако има такъв ангажимент, това ще противоречи на договора, защото е обещание за парично финансиране. Това е първото пояснение, което исках да направя. За а, разбивката. Когато се създаде програмата за, цен... за пазарите на ценни книжа, на нея се гледаше като начин а, за разпределение на квоти за извършване на покупки на пазара. ЕЦБ имаше квота от 8%. Останалите национални и централни банки имаха съответни квоти според а, на техния капитал, техния мащаб. Този ключ се използва и за разбивката на приходите. Всяка централна банка купуваше на вторичния пазар ценни книжа в изпълнение на програмата, изпълнявайки квотите. Понякога не се спазваха изцяло на ежедневна основа, защото пазарните условия не са били на лице. Ето защо обаче вие намирате толкова много гръцки облигации в Бундесбанки и в други централни банки, тъй като това е в съответствие с решението всички централни банки да извършват изкупуване на ценни книжа според заделените им квоти. Това е за разбивката. Относно токсичните обезпечения. Преди кризата е, имаше пазарни цени, но пазарните условия от тогава се промениха значително, нямаше достатъчно ликвидност, нямаше и цена. Това е така. Но тези ценни книжа са ангажименти на емитентите и те обслужват е, дълга, който е свързан с тези ценни книжа. Ако те останат до настъпване на падежа им, те ще бъдат изцяло изплатени. Това, което правим междувременно, както вие споменахте, е, че ние а, формираме цени а, mark to model, създаваме провизии, резерви, за да можем да покрием евентуални а, загуби. Баланса се подготвя по такъв начин, че да се отчетат тези проблеми, ако те възникнат, както вече казах. Това вероятно няма да се случи. Ако изчакаме настъпването на падежа на тези ценни книжа. Друг е, елемент, който е много важен, само на последно място, госпожо председател, до сега бях доста дисциплиниран при отговора на повечето въпроси. Още един елемент искам да спомена тук. ЕЦБ приема обезпечение първоначално на пазарна цена, не на номинална цена. Това е в известен смисъл херкат, отбив от номинала. Но ценните книжа имат пазарна цена, когато има а, намаляване на цените на пазара, а, ние не ги а, приемаме по номинал. Има още 4, четири въпроса. Доколкото разбирам, вие може да останете малко повече. Тъй като доклада на Гунер е отложен за гласуване, ще разполагаме с време, ще продължим до края. Това не означава, че ослабваме дисциплината. От а, името на НП Въртман Кол. Благодаря. Искам да поставя два въпроса. Вие говорихте за ограниченото предоставяне на заеми от централните банки за реалната економика и че ЕЦБ в момента разглежда някои опции, различни стимули. Каква според вас е ползата от намаляването на лихвените проценти? Дали това е добър вариант. Какви други възможности виждате? Втори ми въпрос се отнася до Банковия съюз. Вие говорихте за три елемента за инструментариума, за а, органа, за Европейския фонд. Кога ще бъдат а, на лице? Особено, що се отнася до Европейския фонд. Едва ли той ще се реализира в скоро време и държавите членки до 2018 трябва да следват според предложенията на комисията прилагането на инструментариума. Дали европейския механизъм за стабилност ще бъде достатъчен междувременно? Благодаря за въпросите. Във всичко, което сме направили до сега, е трудно да намерим нещо, което да даде някакъв чудотворен стимул, за да започне да се предоставят повече кредити. Все още съществува известна възможност за маневриране при вземането на решения. Председателят Драги на последната си пресконференция подчерта, че сме готови да действаме, ако економическите условия продължат да са свързани с лоши новини. Последните данни, които бяха предоставени, са в тази посока. Ние разглеждаме различни възможности и сме готови да предприемем действия. Това мога да ви кажа към момента. Относно Банковия съюз. Председателката, зная, че е, идват колеги за гласуването, но вървят и други частни разговори в залата и става доста шумно. Моля ви да проявите търпение. Имаме още три въпроса и около 15 минути още ще продължим тази дискусия. Господин Констанцио, що се отнася до Банковия съюз? Европейския орган а, за разрешаване на банкови а, кризи а, трябва да е на лице, когато започнем надзора на банките. Ние не очакваме, че ще има непосредствено нужда от оздравителни мерки за барките, но трябва да сме готови в максимална степен, когато надзорният орган прецени, че една банка стига до момент на неплатежоспособност, трябва да предаде тази банка на органите, които се занимават с преструктуриране и оздравяване, за да се разреши проблема. Ние трябва да възстановим доверието в банковия сектор в Европа, за да може този сектор да започне да предоставя повече заеми, отколкото прави към момента. Това означава, че ние сме за проекто директивата и предложението на Европейската комисия директивата да влезе в сила едва през 2018 година. Ние сме за изместване напред на тази дата, да речем в началото на 2015 година. Това било добър срок за влизането в сила на директивата, ако действително трите институции, комисията, съвета и парламента постигнат съгласие помежду си през настоящата година или следващата година съгласно а, графика, който да позволи този, а, това по-рано въвеждане. Фондът а, за преструктуриране и оздравяване, който ще се управлява от Европейския орган, трябва да се захранва от банковия сектор. Когато говорим за такъв фонд, не говорим за пари на дънокоплаците, говорим за средства, които трябва да бъдат събирани от банковия сектор, може би постепенно, но така или иначе да има възможност да бъдат поискани извършване на плащания, когато са необходими такива средства. Публичните гаранции трябва също да са на лице, ако искаме да вземем опита на САЩ, който е, е добър в това отношение. Това трябва да бъде под формата на кредитна линия, ако се окаже, че фондът не е достатъчно и в САЩ, например, се предоставят 15 милиарда долара от американската хазна но тези средства трябва да бъдат върнати обратно в хазната. Същият модел би бил чудесен и за Европа. Председателката, трябва да се опитаме да се ограничим в рамките на 5 минути, а не подимата от името на социалистите и демократите. Благодаря, Шаран. Господин замасник председател, имам два въпроса. Неколкократно казахте, че е много важно да се действа така, за да има стабилност на финансовите пазари в еврозоната, особено за държави, които имат проблеми и колко е важно да си върнат доверието. Обсъждахме и фонда за оздравяване на банките, е, директивата за оздравяване, която обсъждаме в момента. Смятате ли, че решението, изготвено от Еврогрупата за Кипър, т.е. едно адхок решение, експериментално прилагане на някои от елементите от подхода Бейлин или участие на частния сектор, като разрешение на проблема на Кипър – служи за стабилизиране на финансовите пазари или ще доведе до точно обратните резултати, ще увеличи правната несигурност и прехвърляне на капитали от южните държави към северните. Вторият въпрос. Сигурно сте чули шумотевицата около проучването на ЕЦБ, което бе публикувано за богатството. Смятате ли, че домакинствата в Испания, в Италия, в Португалия, в Гърция са по-богати от средните в Германия? Uh, you um... Благодаря. По първия въпрос. Само по второто решение ще коментирам на кипърския проблем. Както каза председателя Драги на последната пресконференция, първото решение не беше интелигентно. Що се отнася обаче до второто? Приложените принципи са принципите, които са записани в проекто директивата и най-вероятно ще се окажат и в заключителния текст. Това което се случи с Кипър, е, че банките имаха а, не а, обезпечена задлъжнялост в голямата си част. Бяха финансирани основно от депозити и не излизаха с бонове на пазара, с облигации. Тоест, вървейки по кредиторите след акционерите, които бяха опарени, много бързо не застрахованите е, вложители бяха засегнати, но това са принципите от е, директивата и, основ... и условията на съответните банки. Размерът на банките, имайки предвид страната, също е много важен и това направи много по-трудно за държавата и онези, които дават пари на държавата, да разрешат проблемите на банките само с капиталова инжекция. Това не беше достатъчно, защото банките бяха толкова големи в сравнение с страната. Това са двата, двете основни характеристики на, на кризата в Кипър, които обясняват това, което се случи. и това, което се случи, вървеше по принципите на банковото оздравяване. За проучването. Повече от минута ще ми е необходима, за да ви отговоря. Много от оговорките бяха обяснени за размера на домакинствата, за притежаването на дом или не, защото ако притежаваш, може би разликата не е толкова голяма, така че мога да изреждам дълго всички подробности. Трябва да се отбележи също така, че това е колективен проект, но той е колективен само в смисъл, че сме постигнали съгласие по въпросите. И след това всяка централна банка е извършила тази анкета, а не са не я извършила ЕЦБ. Анкетата е доброволна, т.е. трябва да проявиш желание да декларираш и да декларираш това, което искаш да декларираш. Така че това е част от методологията. И всички обяснения, които вече предоставихме, всъщност обрисуват конкретния контекст и накрая не трябва да се смесва преценката на богатството на всяко едно домакинство, в зависимост от колко е голямо, с това колко богата е държавата. Благодаря. Нямаме време. Мисля, че има повече въпроси от времето. Е, НП Жан-Пол Гозес. Мерси, мадам. Благодаря, госпожа председател. Не искате да допуснем същата грешка като тази сутрин. Имам два въпроса. Първо, какво счита ЕЦБ, що се отнася до междуинституционалния договор? Ние бяхме малко изненадани от а, мнението на членовете на вашия управителен съвет относно демократичния контрол? Това е първия въпрос. Можете да ми отговорите писменно. Втория въпрос. Вие говорихте току-що за Кипър. Европейската комисия по отношение на Кипър не прояви нужната бдителност относно структурните реформи за които трябва да реализира държавите в рамките на европейския семестър. ЕЦБ няма ли да, да се окаже изненадана от състоянието на някоя държава в близко бъдеще? Благодаря за поставените въпроси. Що се отнася до първия ви въпрос, мога да говоря само в лично качество. И мисля, че мнението ми съвпада с това на борда на ЕЦБ. Спазваме изцяло текста на регламента и, както казах първоначално, Готови сме за прозрачен диалог с парламента, за постигане на спогодба по взаимоотношенията, които трябва да имаме, това е записано в регламента, така щото Европейския парламент е, да може да изпълнява задълженията си по банковия надзор и отчетността, която е необходима. Ето, такова е становището ни и това съм сигурен ще бъде потвърдено при разговорите ви по въпроса. По втория въпрос. Едва ли е, могат да разбера всички детайли, които имате предвид. Говорите за големи държави. Аз си мислех, че въпросите, които обсъждаме, са свързани повече с държавите, които в момента срещат проблеми. Отговорих обаче на въпроса по време на сесията ни по-общо, казвайки, що се отнася до държавите, които срещат проблеми, те трябва да гарантират устойчивостта, както и връщането на пазара на при добри условия. И тази пътека към връщане на пазарите трябва да бъде продължена. Искам да прецизирам въпроса си. Има държави, аз познавам една от тях, които имат проблеми да следват очертания път, но накрая може да се каже, че това е добре. Например, C'est de la macroéconomie appliquée. Euh, mais la, ma question est de savoir si... Е отношението на господин Барозо се е променило, що се отнася до настояване за структурни реформи, които са наложителни. Имам още 30 секунди. Не мога да отговарям от името на господин Барозо, няма и да се опитвам. Искам само да отбележа, че по-настоящем в дефиницията на фискалните правила, одобрени за Европейския съюз, превентивната част от пакта за стабилност се фокусира върху коригирането на структурния дефицит, а другата част върху номиналния дефицит, т.е. дали ще се минат тези 3% или не. Има две съображения тук. И фискалното правило, което се прилага от Европейската комисия, е вече доста сложно, защото има много правни инструменти, които определят правилата, които трябва да спазва фискалната политика в всички държави членки, но нямам повече време. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и господин Констанцио, че сте тук беше използван примера за САЩ като успешен пример за валутен съюз. 150 години им трябваха на САЩ, е, за да се справят с е, вплетените в системата проблеми. През 90-те години бе казано, че Европейския паричен съюз е, ще преживее големи сътресения и бе казано, че политически погледнато това е един доста гъвкав съюз, но на практика се оказва, че сме в състояние да реагираме на шоковете едва след като те станат действителност. Не можем да продължим с а, този подход на парче. Трябва да ги изпреварваме тези шокови състояния а, не можем, да, можем да бъдем пожарникари, но не и да палим сами пожарите. Та, поради тази причина не можем да разчитаме на методи, които са лишени от прозрачност, отчетност. Нямаме време да чакаме 150 години за справяне с проблема. Тежък въпрос и добър въпрос задавате и той до голяма степен е свързан най-вече с визията в средносрочен и дългосрочен план, така както бе очертана от срещата на високо равнище миналата година. Трябва да приключим с изграждането на паричния съюз. Първоначално той бе замислен а, с голяма зависимост на економическите постановки на времето. Обикновено така става финансовата система се смяташе, че не може да бъде източник на шокове в економиката, само в заражащите се економики. Смяташе, че финансовата система и частния сектор се саморегулират и че нестабилността може само да бъде привнесена от публичните финанси. И поради това концепцията заложи на Паручния съюз, на Централната банка и пакта за стабилност като един вид резервна спирачка. И до там. Ние видяхме след големите шокове на международната финансова криза, при Котяна беше, нямаше да сме в това състояние, но така или иначе след тези тежки сътресения, изпаднахме в това положение и започнахме да внасяме корекции, да се справяме с последиците, започнахме да променяме целия дизайн на системата. Важно е обаче каква ще бъде окончателната висия, нещо, което бе заложено по време на срещата на високо равнище миналата година има доста сериозни проблеми, които са от значение за краткосрочните ни проблеми. Става дума за няколко елемента на този финансов съюз в бъдеще и когато приключи с изработването на този финансов дизайн, тогава ще можем да имаме и стабилни условия за безпроблемното функциониране и на практика прилагане на паричния съюз. Благодаря ви, казва председателя, че така щедро ни дарихте със своето време. Закъсняхме с 15 минути от самото начало и преди да стане много шумно, ще кажа следното. Това беше въпрос или точка в дневния ряд, която се явява първо размяна на мнение. На 24 юни ще имаме представяне на проекто доклада и ако господин Питела желая да има друга размяна на мнение, да се свърже с секретарията. Крайния срок за измененията е 10 юли. Обсъждането им е на 16 септември, гласуване на 23 септември и минаваме в пленарна зала през октомври месец. Така че благодаря и сега продължаваме с гласуването. Ще позволя да бъдат разпределени документите. Ще ни трябват още няколко минути за съобщения.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 но смятам, че обсъжданията бяха важни. Сега опасявам се, трябва да преминем към съобщението на председателя и триолога. Директивата за ипотеките на 22 април. Споразумение е постигнато по всички въпроси с изключение на един, именно нови разпоредби от парламента по отношение на заеми в чужда валута и уреждането на сметките държавите членки трябва да предоставят разяснение за начините по които прилагат директивата. Непрекъснато твърдим, че в областта на финансовите услуги комисията трябва да може да изисква допълнителна информация по отделните случаи за да може да работят надзорните функции в Европейския съюз. Ясно сме посочили това пред съвета и се надяваме в най-кратки срокове въпроса да бъде разрешен. И се надяваме, че според член 70 ще бъдат направени консултации с комисията. Втори трилог бе проведен на 23 април. Обсъдихме приложното поле, изключенията, а, нарушаване на изискванията за отчетност. Добър напредък бе постигнат. По някои от въпросите ще трябва да търсим а, общи допирни точки. Техническата група се очаква да предостави някои допълнителни предложения. Още три странни срещи са предвидени на 16 май, 29 май и 13 юни Очевидно това трябва да се обвърже и с директивата за финансовите а, инструменти. според член 70 мисля, че всички сме наясно с това, което е постигнато. Постигнатите компромисни а, решения по единния надзорен механизъм консолидирания текст и на двата регламента вече е разпространен сред всички членове на економическата комисия. Освен това стои един нерешен въпрос за междуинституционалното споразумение с ЕЦБ по някои от условностите, свързани с прозрачността и предоставянето на информация, нещо, което не присъства в текста на самия регламент, но е част от цялостния пакет и е нужно да го уредим преди да продължим по-нататък. Разбираме, че тези преговори продължават, но бих искал по член 70 да има повторни консултации с комисията. Мариан, искате ли думата по отношение на регламента? Благодаря, госпожо председател. Колеги, както председателя току-що обясни, постигнато е споразумение за начините по които ще се гласува. Трябва да имаме правомощия да сторим това. Съумяхме да е, се договорим с съвета поне. Доста споразумение имаше по линия на тристранните преговори. Искам да благодаря на докладчиците в е, сянка, тези, които докладваха за единния надзорен механизъм и за органа за надзор. Благодаря и на секретарята на нашата комисия, тъй като текстът е доста добър, беше трудно и въпреки всички трудности успяхме този пакет законодателни актове е, ще представлява важна стъпка към Банковия съюз. Много се радвам, че се получи и а, вървим към банков съюз и стабилна, стабилни финансови системи. Надявам се, че ще подобрим и състоянието на економиките си и ще възстановим доверието на гражданите в нашите усилия, след като приключим с целия пакет. Надявам се, че след това ще се споразумеем и по условията, които трябва да бъдат съблюдавани за механизма за стабилност, а именно рекапитализацията на банките и се надявам, че ще преодолеем тежките проблеми с публичните финанси и капитализацията на банките. Би трябвало да постигнем напредък до лятото. Очаквам комисията да внесе допълнителни предложения за тези правни актове за Банковия съюз, които ще представляват една стабилна основа за напредък и по други линии. В крайна сметка видяхме, че демокрацията и демократичното вземане на решения не означава забавяне в работата. Няколко месеца ни трябваха да се справим с този доклад на комисията. Работихме заедно с докладчиците в Сянка за създаване на добра основа за преговори с съвета. Както знаете, не бе лека темата, но а, излизаме с един а, проектопакет от мерки, така че демокрацията победи. Остава, разбира се, да гласуваме в пленарна зала. На първо място трябва да има междуинституционално споразумение. Утре ще се водят разговори и след това ще разговаряме с Европейската Централна банка по въпросите за отчетността и прозрачността и парламентът ще може да гарантира да, това да разполага с необходимите права и задължения, за да държи ЕЦБ отговорна за действията си. И с това искам да кажа, че останахме а, верни на постановките от самото начало, а именно висококачествен надзор. Искаме и недвусмислено добре да функционира вътрешния пазар и държавите членки, държавите в еврозоната да имат възможността да участват там, където договора предвижда такава възможност. Бихме искали да има равнопоставеност по представителството. Всички имат текства, прекъсва председателя. Е, тук правим повторни консултации и нямаме време да преповтаряме целият документ. Добре, само две изречения исках още да кажа, но ще приключа сега. Онези, които не са участвали в тристранните срещи, разполагат с един много сложен пакет, а не знаят кое, къде е червената нишка, но времето ми изтече, така че ако и някой има въпроси към мен, може да се обърне към мен. Благодаря на всички за подкрепата и сътрудничеството. Испания. Освен, аз ще бъда кратък. Предстои ни гласуване, така че ще бъда кратък. Искам да кажа само три неща накратко. Добре е, че действахме бързо. Получихме добър резултат. Имаме сега повече права, свързани с надзора. Повече права има Европейския парламент за демократичен контрол – и трябва да се гордеем с това. Ще продължим да работим в рамките на междуинституционалното споразумение. Ще бъдат предприяти допълнителни стъпки. Няма смисъл да имаме механизъм за надзор и всичко останало да остане на заден план. Трябва да не допуснем подобна грешка и парламента трябва да е ясен Позицията му трябва да бъде оповестена. Ние сме за Банковия съюз и това трябва да бъде казано публично. Що се отнася до Банковия съюз, ние отчитаме, че имаме колективна отговорност. Ще има преразглеждане на надзорната система и това ще стане скоро. Ще разгледаме отново тези въпроси за надзора в този нов контекст. За мен е, и за останалите беше трудно, но като цяло текстът ни дава е, повече права за е, демократичен контрол и като цяло е в интерес на Европа. Искам да кажа на секретарията, че това е въпрос, а, който остава някакси без срокове. Може би трябва да си а, осигурим поне половин час за такива важни консултации. Можем да направим това с дигане на ръка, дали да продължим по-нататък в пленарна зала Може би ще имаме частично гласуване, последвано от пълно гласуване, в зависимост от това как ще вървят преговорите по междуинституционалното споразумение. По принцип обаче, бих искала да разбера, кои са доволни, че компромиса трябва да бъде внесен в пленарна зала. Кой е за? Има ли някой против? Въздържали се? Има въздържали се. Но не ги броим. Благодаря ви много. Сега преминаваме No, nine. nine yes. No. Точка 9 беше отложена, доклада на Гунер. Преминаваме към точка 10. Не променяме. Първо ще разгледаме 11-та точка. Годишен доклад относно данъчното облагане. Как се оползотворени потенциала на ЕС за економически растеж. Първо, нека да направим проверка на машините за гласуване. Аз не си нося картата за гласуване, така че ще добавяме един глас за АЛДЕ. Всички носите ли се картите? А, смятате ли, че винаги сте с АЛДЕ, когато се говори а, за а, укриване на данъци? Да, поне съм включена в числения състав на АЛДЕ. 36 карти, 33 са задействани. Прекратете гласуването. 28 за, 7 въздържали се, няма против. Преминаваме към първоначалния текст. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се компромис F. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Компромис Г за, против, въздържали се, приема се. Компромис Х за, против, въздържали се, приема се. Компромис И за, против, въздържали се, приема се. Разделно гласуване. Извинете, първа част. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Компромис J, кой е за, против, въздържали се, приема се. 61 изменение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис К, за, против, въздържали се, приема се. Компромис Л, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 75 от две части, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис М за, против, въздържали се, приема се. 78 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис Н. Искате ли електронна проверка по изменение 78? Не. 78 изменение. Електронна проверка по изменение 78. Всички гласуваха ли? Аз също съм за. И така, Всъщност не се приема. 18 за, 19 против. Отхвърля се. Съжалявам за това. Компромис Н. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис О. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 88 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 89-то с устно изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис П. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 94-то изменение за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 95-то за? Против? въздържали се, отхвърля се. Първоначален текст за, против, въздържали се, приема се. Компромис е, Q за, против, въздържали се, приема се. Компромис R за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се.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 24 против, отхвърля се. 112 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 113 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Т за, против, въздържали се, приема се. Компромис У за, против, въздържали се, приема се. 130 изменения за, против, въздържали се, приема се. 131 за, против, въздържали се, електронна проверка по 131 изменения. Всички гласуваха ли? 17 за, 19 против, отхвърля се. 132 изменение за, против, въздържали се, приема се. В за, против, въздържали се, приема се. 137 сусно изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка, ако настоявате, може би ще е по-добре. Аз гласувам за. Всички гласуваха ли? Приключете гласуването. 21 гласа за, 13 против. Приема се компромис W. За, против, въздържали се. Приема се. 145 изменение за, против, въздържали се. Приема се. 146 за, против, въздържали се. Приема се. Извинете. 149 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 21, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис Хикс за, против, въздържали се, приема се. Компромис Y за, против, въздържали се, приема се. Изменение 28 Says go to amendment 28. found... Не откривам 28 изменение. Where is amendment 28? Къде е 28 изменение? На 14-та страница. Добре. Защо не гласуваме останалите неща? Мисля, че има грешка. Преминаваме към преамбилната част. Амблок. Окей. Амблок, all of the recycles. С изключение на 7 за, против, въздържали се, всички се приемат. 7 за, против, въздържали се, струва ми се, че се приема. Електронна проверка по седмо. Аз също гласувам за. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 20 за, 17 против. Приема се. Всъщност това беше включено. Компромис А. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. Изменение 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. А, е за, против, въздържали се, приема се. 22 изменение за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, електронна проверка по изменение 23-то. Keep voting. Okay, votes closed. Прекратете гласуването. Аз също гласувам за. Прекратете гласуването. Приема се 29 за, 9 против. Компромис 10 е за, против. Въздържали се. Приема се и най-сетне изменение 28 с устното изменение. Вие сте против собственото си устно изменение ли? Okay. Okay. In that case, we... Трябва да гласуваме първоначалното изменение 28. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 35 с устно изменение. Осното изменение не се приема, така че гласуваме първоначалното 35 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронно гласуване за целия текст. Моля, гласувайте. Аз също гласувам за. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 37 гласа за, 1 против и 1 въздържал се. Благодаря ви много. Сега преминаваме към точка Следващата точка Нали? Right, amendment 51. All those in 51. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Първоначалният текст. За. Против. За. Против. 52. Въздържали се. Приема се. А. За. Против. Въздържали се. Приема се. 56. За. Против. Въздържали се. Приема се. 59. За. Против Въздържали се. Отхвърля се. 60. За. Против. Не ми е ясно какво случва по 60. Може ли проверка? Още един за. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 20 за, 18 против. Приема се. Компромис Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. 3А. С устно изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Първоначалният текст. За. Против. Въздържали се. Приема се. С. За. Против. Въздържали се. Приема се. 69. За против, въздържали се, отхвърля се, 70 за, против, въздържали се, приема се, 70 75 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис Д. За. Против. Въздържали се. Приема се. Е. За. Против. Въздържали се. Приема се. 8-7. За. Против. Въздържали се. Приема се. Осно изменение към 90-то. Езиково. Пак трябва да се гласува за, против, въздържали се, приема се. 92 за, против, въздържали се, приема се. Разделно гласуване е по 7а. Сусно изменение. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 93 сусно изменение. За, против, въздържали се, приема се.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 Въздържали се. Проверка. 105. Приема се. 106 за. Против. Въздържали се. Приема се. 107 за. Против. Проверка по 107. One more to add against when it happens. Един глас против трябва да се добави. Край на гласуването. Приема се. 20 на 17. 108 за. Против възражали се. Приема се. Много приятно звъни този телефон. 109 за. Против. Въздържали се. Uh, е, разсейвам се. I'm not, I'm not feeling too, too frog-like up here, um, or cricket-like, whatever that was. Това е штурче ме разсейва. Проверка. 109. И още един глас за. Моля ви, гласувайте. Още трима. Край на гласуването. Отхвърля се. 110 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 111 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 112 за. Против, въздържали се, при... приема се. 113 за. Против, въздържали се, приема се. 114 за. Против, въздържали се, приема се. 3 за против, въздържали се, приема се. Компромис G за, против, въздържали се, приема се. 121 за, против, въздържали се, отхвърля се. 122 за, против, въздържали се, приема се. Компромис хаш за, против, въздържали се, приема се. 129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 против, въздържали се, приема се. 150 за, против, въздържали се, проверка по 150. Още един против. Край на гласуването. 17 за, 21 против. 152 за. Да. Жан Пол.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 Въздържали се. Приема се. 181. Сусно изменение. За. Против. Въздържали се. Мисля, че бе отхвърлено, но никой не вдига ръка, така че нека да проверим. Um, Още един против. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 14 на 21. Нека сега гласуваме по първоначалното предложение 181 за. Против. Въздържали се. Приема се. Значи първоначалният вариант остава. 182 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 183 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис П. За. Против. Въздържали се. Приема се. 189. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Q. За. Против. Въздържали се. Приема се. 192. За. Против. Въздържали се. Приема се. 193. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема. 194 за. Против. Проверка. 194. Проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 18 на 15. 195 за. Против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 Всички ли гласуваха? Още един глас трябва да добавим. Приема се 19 на 17. 207 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Първоначален текст. За. Против. Въздържали се. Приема се. 209 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Компромис Те за, против, въздържали се, приема се. 222 за, против, въздържали се, приема се. 224 за, против, въздържали се, отхвърля се. 225 за, против, въздържали се, приема се. 226 за, против, въздържали се, отхвърля се. 228 за, против въздържали се, приема се. 229 за, против въздържали се, отхвърля се. 223 не. 233. 3, Извинете, отново ще започна. За, против, въздържали се, отхвърля се. 2, 4. 2, за, против, въздържали се, отхвърля се. 23,5 За, против въздържали се, приема се. 236 за против въздържали се, приема се. Можем до 9 да гласуваме анблок за против въздържали се, приема се. Девет искахме да е отделно, за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5, за, против, въздържали се, приема се. Компромис Ю, за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис В,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 Едно. За против въздържали се приема се 2. За против въздържали се приема се Три на 9. За против въздържали се приема се 9 4. За против въздържали се приема се 9 5. За против въздържали се отхвърля се 9 6. За против въздържали се отхвърля се 9-9 за, против въздържали се, отхвърля се. 9-11 за, против въздържали се, отхвърля се. 9-12 за, против въздържали се, отхвърля се. 9-15 за, против въздържали се, приема се. 9-16 за, против въздържали се, отхвърля се. 9-19 за, против въздържали се, отхвърля се. 9-20 за, против въздържали се, отхвърля се. Конт 3 за против въздържали се. Приема се конт 7 за против въздържали се. Отхвърля се. Конт 8 за против въздържали се. Приема се 9 за против въздържали се. Отхвърля се. Кон 13, първа част за против въздържали се. Приема се. Втора част за против въздържали се. Отхвърля се. Кон 14 за против въздържали се. Приема се. Кон 16 за против въздържали се. Отхвърля се. Кон 20 за против въздържали се приема се. Кон 21 за против въздържали се приема се. Кон 22 за против не съм убедена. Проверяваме електронно гласуване. Един още за. Край на гласуването. Приема се 16 на 15, благодарение на мен. Кон 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. Кон 26 за, против, не съм убедена. Гласуваме кон 26 електронно. Добавям още един за. Край на гласуването. Приема се 19 на 15. Кон 27 за. Против въздържали се. Отхвърля се. Кон 28 за. Против въздържали се. Отхвърля се. Кон 29 за. Против въздържали се. Отхвърля се. И удо. Госпожо председател, само искам да съм убеден, че е точно, но можете ли да попитате колегите какво стана с 225 на 16-та страница? Само за да съм уверен, че всичко е точно. Много бързо гласувахме. Искам да съм сигурен, че всичко е наред. Благодаря, че проверихте. Аз си проверявам собствените бележки за всеки случай, но е прието това изменение. Електронно гласуване на изменения текст. Още двама остава да гласуват. Край на гласуването. 29 за, 1 против, 2 въздържали са. Благодаря ви. Just to let you know. Утре започваме в 10 часа. Моля ви да дойдете преди 10, за да започнем точно в 10. Не искам да губим време, очаквани комисаря. 9.55.